Guten Morgen, wir nehmen unsere Beratung. Добро утро, продължаваме. Днес денят е много важен. И моля от сега имайте предвид 9 часа, значи 9.00, за да бъдем точни в започването. Пред днес е, е важен ден. До годишния доклад на Европейската сметна палата за 2014 година. Добре дошли господин председател Кадера и е, колегата ви Лазар, който отговори. Казвам добре дошли на членовете на Европейската сметна палата. За нас е чест да ви посрещнем тук с най-сърдечно добре дошли. Добре дошла и на госпожа е, Кристалина Георгиева и е, господин Мъргеле от Генерална дирекция с земеделие. Господин Кадера, давам ви думата, за да представите годишния доклад и отново ви казвам е, благодаря, че сте сред нас. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладчик, госпожо Георгиева, уважаеми колеги, уважаеми членове и евродепутати. Благодаря ви за, отново за възможността да ви представя годишния доклад за 2014 година относно финансовото управление. Тази година ние представяме е, доклад за един особено труден, но особено трудно за Европа време е, и държавите членки и е, Съюзът като цяло са изправени пред сериозни предизвикателства, изисквайки действия създаване на работни места, растеж, удовлетворяване на насъщните нужди и постигане на цел, целите, свързани с а, климатичните промени, а също и да овладеем миграцията. Европейския съюз и, евро, и да страните членки трябва да положат усилия да постигнат повече, отколкото до сега. Е, въпросът е откъде е, да намерим паричните средства, за да решим тези въпроси и съответно правилно да ги инвестираме. Основният източник на финансиране за Европейския съюз на европейско ниво е бюджета на Съюза. И ние провеждаме одит ежегодно на този бюджет. Е, като цяло резултатите на нашия одит за последните години е, сочат, е, че се нуждаем от нов подход. Ако искаме наистина европейския бюджет да бъде по-добре инвестиран, да постигне по-бързо решение на предизвикателствата пред нас, се нуждаем от именно този нов подход. Е, призовавам към това, защото се изискват сериозни промени за всички във всички сфери и начини на управление на европейските средства е, решаващите фактори трябва по-добре да управляват парите, очертавайки дългосрочни стратегически приоритети. И едновременно с това трябва да имаме готовност по-адекватно да реагираме в условия на криза. Законодателните органи трябва да се погрижат, защото схемите за освояване на средствата, и изразходване на средствата да бъдат ясно свързани с определени резултати и цели. А финансовите финансовите менеджери, с финансовата управа трябва да работят за постигане на поставените цели. Но всичко това изисква време. Европейският съюз има стратегията 2020, работи се за финансовата рамка 2014-2020 година. Нещата са в непрекъснато развитие, така че необходимо е време. Именно за това е важно да видим какво може да се направи сега и предстоящия средносрочен преглед, текущ преглед на многогодишната финансова рамка, предлага възможност да преосмислим приоритетите на изразходване на средствата и вида, формата на някои от програмите и схемите. Смятаме, че това е подходяща възможност да помислим какво, кои средства можем да използваме по-добре а също така и как можем по-добре да използваме вече съществуващите инструменти за финансово управление на средствата. Уважаеми евродепутати, е, за 2014 година. Разходите бяха, са планирани през 2013 година този период. Така че нашият е, доклад е, неизменно ще очертае отделни моменти, което едва ли ще ви изненада. Важно е обаче тези проблеми да бъдат поставени в съответен контекст. Ние смятаме, че докладът ни дава прави коректна оценка на финансовото управление през 2014 година, както и предложение за подобрение в бъдеще. Първо, ние разгледахме съответните сметки 2014 години и ги приехме. Те, тук може да се разчитат, нещата са коректни и постигаме резултат. Стигаме до извода също, че събирането на приходите е изрядно. Изхождайки от това, е, е, е, има и високо ниво на е, непостъпили плащания, което означава, че в редица области все пак разходите надвишават приходите. Като цяло е, плащанията за 2014 година бележи 4,4%, стойност, която е стабилна за последните 4, последните 4 години от друга страна, навсякъде имаме около 2%, само административните разходи не, са, не показват такава грешка. Парламента поиска от нас да представим тази година повече информация за рисковете, които съществуват. Както знаете, в редица европейски страни разходите са рискови, защото коректното изчисляване зависи от до голяма степен от данните на крайните получатели, начините по които се изразходват средствата и програмите, различните бенефициенти на фондовете, които използват средствата, ни подават тази информация. И нашата цел не е, е да, остан... да констатираме дали е, процента на грешки го... зависи от начина на управление. Нашето мнение е, че е, там, където има споделена отговорност между комисията и държавите членки, процента на грешка е 4,6 и това се отнася за всички оперативни разходи. Така че е, за сметка на това пак нашия анализ сочи, че има пряко отношение между типа програми и е, грешката. 5,5% са възстановените разходи, което от, означава 2,7% за проценти на, за, относно програми, които трябва да постигнат определени цели. Тази разлика разкрива до голяма, до голяма степен причината за разминаването между грешката и различните пера на многодишната финансова рамка. Поч, почти навсякъде това се отнася за възстановяването на разходите и след това по отношение на летните ресурси за, глобал, за глобална Европа нещата са свързани с предоставените поетите задължения. Все пак въпросът е да рискът да бъде овладян и да бъде под контрол. Комисията и държавите членки през последните години отбелязват напредък в при превенцията и корекцията на грешките. За 2014 година имаме намаляване с 1,1% благодарение на коригиращите мерки но това би, трябва, би могло да стане, ако имаме цялата, ако използваме цялостната информация на всички нива. Това е важно. За това ние призоваваме комисията да приложи на практика изцяло своите правомощия за коригиране, включително за многогодишната финансова рамка, включително за намаляване на грешката и да създаде възможност за възстановяване и повторно реинвестиране на фондовете е, с е, което стигаме до е, бюджета на Европейския съюз. Несъмнено Европейския съюз трябва да се справи с важни предизвикателства и за тази цел трябва да инвестира по-добре бюджет в това отношение ще е, кажа, че настоящата стратегия на Европейския съюз и многогодишната финансова рамка сочат, че може да има по-добро съгласуване, както във времето, така и в начина на работа. Е, смятаме, освен това, че държавите членки е, не винаги е, отразяват стратегията Европа 2020 в съответни програми по съгласу... при съгласуваното партньорство. Това пречи на комисията да осъществи по-добро прилагане на бюджета за стратегията Европа 2020, но това е въпрос от правомощията на реш... лицата, вземащи решения. Тук трябва да има наистина решаваща роля в претворяването на политическите цели в общо европейски цели, което съответно да намери отражение в така управляваните проблеми резултатите трябва да бъдат ясно квантифицирани и обвързани с програмите, което в момента не е така. В рамките на настоящото законодателство държавите членки не, не трябва да представят единни показатели, което пък а, не води до съответно загуба на резерви от държавите членки при неправилно управление. Така че всякакви подобрения в управлението са наистина добре дошли, но основните предизвикателства си оставят. Ние смятаме, че тук може да се окаже сериозна помощ и подкрепа. Уважаеми евродепутати, европейският бюджет е под сериозен натиск след от началото на новата многодишна финансова рамка, натиска върху него него е сериозен е, и нещата срещнаха затруднения още преди кризата с беженците. Ние се нуждаем от редица гаранции в европейския бюджет е, с цел фондовете да бъдат по-целенасочено и уместно използване. Разбираме, че има ангажименти, поети задължения за плащане за 2014 година, които ще намерят своето отражение в 15-та и следващите години. Някои, някои държави членки полагат сериозни усилия за освояване на средствата, но всъщност в 4 държави членки в края на 2014 година поемат 15 или дори повече процента от годишните разходи на техните правителства от европейския бюджет общо взето средствата се предоставят без да се отчитат капацитета и възможностите за освояване на средствата, а някои държави членки наистина се затрудняват при изпълнението на тази задача. И това, госпожо председател, е, е, поставя под въпрос спазването на принципа стойност за пари. Е, има по-малко е, стимули за прилагане на конкретни стриктни критерии, така че когато говорим за нови финансови инструменти, е, трябва да отчетем този въпрос. Комисията има планове за подобряване на паричния поток в близко време, но дългосрочната перспектива и по-доброто, по-доброто прогнозиране са необходими, за да се гарантира, че европейския бюджет няма да бъде претоварен. Това е на вниманието на финансовото ръководство. Е, уважаеми госпожи и господа, е, повече прозрачност, разбира се, ще бъде от голяма полза за бюджета. Е, знаете, че основата и фундацията за прозрачност работи по този въпрос и това е отразено в, този, в нашия доклад. Тази година бяха подадени ключови данни, за това ние приветстваме по-добро управление управление от страна на всички уча, участ, участници. Три са посоките е, за прозрачно дългосрочните парични потоки, потоци, разходите и резултатите от изразходването на европейския бюджет. Едновременно с това про, про, е необходима прозрачност и за политики непряко финансирани от европейския бюджет. Те не бива да поставят на риск обществените средства, защото не спазването на това изискване може да се окаже контрапродуктивно в дългосрочен план. В заключение, госпожи и господа, Европейския съюз трябва по-добре да инвестира парите си, да гарантира, че инвестициите отговарят по-конкретно на европейските цели, че се постигат конкретни резултати и че ресурсите са обект на по-ефективно управление. Всичко това би довело до наистина нов подход. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, европейците и техните представители тук имат право да знаят доколко добре Европейския съюз инвестира парите на данакоплатците. Е, Сметната палата се старае да подкрепя парламента, обръщайки внимание на рискови моменти с цел да се подобри управлението на средствата. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря господин председателю. В началото казахте, че няма да има изненади, но всъщност резултата от това, което наричаме performance view, на сметната палата към бюджета е изненада за всички запознати с доклада. От името на комисията изразявам сърдечна благодарност за вашата работа. Тя е ценна, важна за нас, тя е иновативна и отново ни предоставя ценна информация. Ще кажа пак, че е време за действие, време за реакция. Вие отдавна говорите по тези три въпроса, особено въпроса за качеството на информацията. И тук сме съгласни до голяма степен по този въпрос и други поставени от вас въпроси, трябва да постигнем по-добри резултати. А сега Давам думата на госпожа Георгиева за отговор. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, госпожо докладче, господин Калтера, господин Лазарал, компетентен член на Сметната палата, колеги. През последната година, откакто аз заедно с господин Кайтера обсъждах доклада на Сметната палата за 2013 година. От тогава аз и комисията имахме възможност да работим много конструктивно с Сметната палата. Искам да благодаря на Сметната палата за нейната работа. Тази работа ни помага да подобрим финансовото управление на европейския бюджет, да подобрим качеството на използване, на разходване на парите на дъгоноплаците. Моята благодарност, моля, приемете вие и вашите колеги. Аз съм абсолютно съгласна с председателя Калдера, че има предизвикателствата, че, а именно да създадем заетост и растеж за нашите граждани, да осигурим тяхното бъдеще, да се преборим с климатичните проблеми и да отговорим на предизвикателствата, наложени от миграционната криза. Аз ще добавя още нещо – доверието на нашите граждани. То е важно, то трябва да бъде възвърнато. За това в тази посока трябва да работим. Ние и Сметната палата. Освен това, много бих искала да кажа, че се съгласявам Абсолютно подкрепям новия подход на председателя, е, подкрепям подход, новия подход на председателя Калдера. Имаме нужда от нови действия, т.е. трябва да се съобразим с приоритетите, да се концентрираме върху резултатите и да укрепим нашите действия и мерки. Също така подкрепям и предпазливостта, изразена от господин Кадера, а именно, че трябва да има промяна на културата на управление в Европейския съюз. Е, практиките няма да се променят изведнъж от днес за утре, но трябва да работим в тази насока ден след ден много последователно. В този смисъл ние бихме се радвали и на критични забележки от е, Сметната палата и от тази комисия. Имам няколко коментара в които ще подчертая следните неща. Най-напред напредъкът, който е направен, на второ място, къде трябва да положим повече усилия и на трето място искам да се спре на някои особено важни предизвикателства. И така ще започна с напредъка. В кои области имаме напредък? Както каза господин Калдера, ние получихме а, о, за осми път одобрение за нашия бюджет от съвета. Ние следваме високите стандарти, които включват достъп до информация и прозрачност. Това за нас е напредък. Това е наистина добър стандарт. А това е всъщност резултат от една фундаментална реформа, започната преди 10 години и показва, че когато започваме един нов подход, има нужда от време, което се наложи, но това се и изплаща. Това води до положителни резултати. В този процес на реформи Сметната палата е добър партньор. Тя ни помага да намерим решения за преодоляване на предизвикателствата, например отчитането на финансовите инструменти. На второ място, нивото на грешки през последните години, т.е. увеличаването на грешките, на на грешките е спряно, нивото се стабилизира и даже намалява. Тенденцията е намаляваща. Сега за приходите е, сметната палата казва, че е по 2% е, за е, оперативните разходи. Там имаме различни тенденции, но се, но се насочваме в правилната посока. Трябва да разберем, че осем 80% от е, целият бюджет е, се управлява споделено с държавите членки, което означава, че трябва да работим с държавите членки по-добре. Трябва да им даваме насоки, трябва да даваме ясни правила и да споделяме информация за грешките, за това как те могат да бъдат предотвратени. В тази светлина искам да благодаря на вас, госпожо председател, за вашата и инициатива за обменяне обмен на мнения с националните парламенти на 16 ноември, защото много е важно националното ниво. Там имаме там може да, ми, да видим именно най-големите ползи. Освен това, подобрихме корективните си действия и превентивните си действия. Аз Представих на 8 октомври едно комюнике, едно съобщение на комисията. Искам отново да ви напомня важната информация. За последните 6 години средната сума на възстановяване на средствата е 3,3 милиарда евро, което означава 3,4% плащания на година. Това показва, че комисията може да защитава ефективно европейския бюджет. И е, искам отново да подчертая, е, много важни за нас са е, много важен за нас е приносът на сметната палата. Благодарение на този принос ние предприемаме корективните си действия. Естествено може да се справим по-добре и за това всеки път когато получаваме насоки и препоръки от съвета, ние се отнасяме към тях много сериозно. На следващо място, много е важно да подчертая, че резултатите ни са по-добре. Господин Катера също спомена това в своята реч. И то с право. Получихме посланието, това послание от, от, от вашата комисия, т.е. Да се, израз, да се разходват средствата по-ефективно. Е, това ще е наш приоритет, приоритет на нашата комисия, а именно да се фокусираме върху резултатите при изпълнението на бюджета. През септември имахме много продуктивен обмен на мнения, който вървеше именно в тази насока. Аз мисля, че ясно казах, ние ще работим през следващите години именно много порито в е, тази посока. Искаме да сме по-концентрирани в нашите дейности през следващите години. Е, това съсредоточаване върху резултатите върви ръка за ръка с е, идеята за това, че парите трябва да следват приоритетите. Приоритетите се виждат заложени и в проекто бюджета за 2016 година и писмото за промяна на бюджета, което отразява предизвикателствата, свързани с миграционния натиск. Както знаете, ние сме в процеса на преговори именно по повод на фокусиране на приоритетите в бюджета. А нека сега се премина към втората си точка, къде има нужда от подобрение. Ако искаме да изградем култура, фокусирана върху резултатите, трябва наистина да имаме и отчитане на резултатите. Има информация. Всъщност информацията е толкова много, че е трудно да се обработи и да се стигне до разумни заключения. Това се отнася до комисията, но също така и за държавите членки и други заинтересовани страни. Тоест, имаме нужда от едно разумно и надежно отчитане, което да е на разположение на едно място. Трябва да трябва да предотвратим клопката да не се фокусираме върху резултати, които могат да се измерят лесно. Не всичко може да се измери лесно. Трябва да е ясно, че трябва да комбинираме качествени и количествени индикатори при измерването на резултатите и в същото време трябва да разберем, трябва да признаем, че нещата се променят. Е, целите се променят и трябва да сме гъвкави, да следваме тази промяна. Ето, например, миграционната криза. Тук тя е приоритет, но нейният мащаб се променя. Трябва да, сме, да имаме възможността да преместваме ресурси, така че те да отговарят на очакванията и нуждите на гражданите, а не да следваме неотклонно е една цел, така че това следване да стане пречка в прилагането и изпълнението на бюджета. На следващо място искам да кажа благодарен, благодарна съм на съвета за отчитането на грешките. В това отношение ние опростихме процедурите за разходите с цел намаляване на грешките, но може да намерим да направим и повече. Комисарите Хоган и Крето работят много в областта на регионалната и сълскостопанската политика, а именно по посока на попростяване на законодателството и правилата. Както каза председателят Калтера, междинният преглед ще даде насоки за това как инструментите са постигнали резултати, какви са резултатите и какво трябва все още да приспособим, къде трябва да се адаптираме, така че да подобрим това, което сме направили. И така, какви са нашите най-големи предизвикателства? Имаме много съкратен бюджет, на това на много равнища. Но трябва да се справим по-добре, т.е. с по-малко средства трябва да постигнем повече. Трябва да е, е, имаме възможност да сме в състояние да видим положителните, но и негативните и отрицателните приоритети. И това се оказва много трудно. Моят апел към всички вас е, включително и парламента, моят апел е да се концентрираме върху това къде може да разходваме и как да разходваме средствата по най-добрия начин, така че те да произведат най-добрите резултати. Помогнете ни в това да намерим положителните и отрицателните приоритети. На следващо място, предизвикателството е насрещната проверка. Едно от предизвикателствата – Сметната палата направи анализ между разходите и риска от грешките, т.е. че грешките се появяват там, където има високо ниво на риск. Въпросът е как да се справим с този риск. Не може един аудитор да провери всяк, всеки разход в Европейския съюз. Това не е възможно, нямаме просто тези ресурси. Така че това, което може да направим, е трябва да може да приспособим нашите контроли и да ги съсредоточим там, където има най-високо ниво на риск. Но това не значи, че трябва да контролираме 100% всеки, всички разходи. Това не е възможно. Трябва да разчитаме на сметната палата, че контролите и одитите са с високо качество. И накрая искам да се спра на предизвикателството да развием една обща концепция от е, една обща кон, е, концепция за резултатите. Докладчицата изрази една, една, едно мнение, аз го подкрепям. Ние не би трябвало да работим всеки в своята област. Ние трябва да работим заедно и да уточним какво е резултат, как да постигаме резултатите, как да ги измерваме, какви мерки да предприемаме при измерването, така че това, което правим ние като комисия и това, което прави Сметната палата е едно и също. Искам да приключа с бюджетните въпроси, т.е. управлението на бюджета. Господин Калдера се спря на капацитета за освояване. Естествено, освояването на парите е разумно, ако тези пари се освояват разумно. Както каза председателят Кайтера, тук трябва да сме много предпазливи, защото може да накърним качеството на проектите, ако просто освояваме парите. Ние създадохме работна група за по-добре прилагане и провеждане на проектите. Целта на тази група е да помогне на държавите членки да освоява средствата на високо равнище, с високо качество. Имаме добри резултати тук. Е, цифрите за 2015 година са много обещаващи, т.е. освояването на средствата е много добро. Това е резултат на концентрираните ни усилия. Освен това, господин Кадера каза, че е необходимо да, да подобрим нашите прогнозни възможности и капацитети. Ние работим на това. Опитваме се да сме по-прецизни и това ни по позволява да насочим парите там, където има най-голяма нужда от тях. Опитваме се да намерим ресурси, за миграционната криза, например, и И мога да обещая, господин Калдера, ние ще продължим да работим по този начин. На следващо място, т.е. накрая, изоставането с плащането, с плащанията. Изоставането се намалява, ние е, искаме, ние обещахме и смятаме да изпълним обещанието до края на следващата година да намалим изоставането в плащането до 2 милиона и се надяваме нашата бюджетна процедура да ни помогне. Имаме бюджетни кредити за плащане и за вземания и за задължения, което, което, чието добро управление ще ни помогне да намалим изоставанията в плащанията. Сега, истината е, че тези пари, за които говорим, са парите на нашите граждани. Това не са а, парите на комисията или на парламента или на институциите. Затова трябва да поравим с тях много-много отговорно. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Искам да насоча вниманието ви на, към няколко неща, където очакваме отговори, а именно въпросите за резултатите до каква степен може да оценим резултатите, Сметната палата много учтиво, но много категорично се изрази по този въпрос и ако аз мога да обобщя мнението на Сметната палата, се казва, че е хубаво, когато имаме цели, е, но няма никаква полза от тези цели, ако те не се прилагат и не се преследват и няма резултати. В такъв смисъл аз бих изтълкувала мнението на Сметната палата за резултатите. А, ние много говорихме за Лисабонската стратегия. Имахме изслушване по въпроса за резултатите от Лисабонската стратегия и се оказа, че няма резултат, защото, нямаше, няма, защото е нямало как да има резултат. И когато през 2019 година направим един преглед на е, стратегията 2020, Европа 2020, може да стигнем до същия резултат. Така че, госпожо заместник председател, би било хубаво, ако ни дадете тук един о, добър отговор, как да процедираме по-нататък. Няма нужда от прекрасни слова, трябва дела. А сега, госпожа докладчицата, Мартина Лапайова има думата. Thank you very much, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, госпожо заместник председател на комисията, почитаеми членове на Европейската сметна палата, драги колеги. Както бе посочено от председателя, Европейската сметна палата е готова да продължи да помага на парламента и на вашата комисия в тяхната работа. Радвам се, че това заседание е посетено толкова добре, много повече от броят на членовете на нашата комисия. Благодаря на всички. Надявам се, че така ще продължим и в бъдеще. Сега, процедурата за освобождаване от отговорност е въпрос на последователност, но и промяна. А, това не става дума за нещо, което правим еднократно и след това го забравяме. Става дума за учене. Трябва да се учим през целия си живот, да се учим непрекъснато. И в този смисъл институциите трябва да се учат непрекъснато. Главната цел на процедурата е подобряване на управлението на финансите на Европейския съюз. Нещо, което не е лесно, госпожо председател, вие го посочихте. Става дума и за структурни промени, трябва да се вземат предвид и външните фактори. Но сега сме в първата година на новата многогодишна финансова рамка, но става дума и за голям брой програми, които са започнали през 2014 година и принадлежат към предишният програмен период – Освобождаването от отговорност също дава възможност да се привлече внимание към предизвикателства на периода 2014-2020, нуждата от по-добри резултати, по-пълно изпълнение на програмите. Време е Европейския съюз да а, изтъкне своите постижения, да намери нов баланс между изпълнение и а, подготовка на програмите. Това посочих в предварителните си контакти с генералните директори, които трябва в годишните си доклади да подчертават резултатите постигнати от финансовото управление. Е, тази задача трябва да се изпълнява от всички, от комисията, страните членки, парламента и сметната палата. Бих искала, ако ми разрешите, да разделя своите бележки на три групи. Първо, новите предизвикателства, второ, приемственост и трето, резултатите и подходи. Какви са новите предизвикателства? Приветствам новата структура на доклада на Европейската сметна палата. И както вие посочихте, е, госпожо председател, това е една приятна изненада за всички ни. Сега, по глава трета, резултати от изпълнението на бюджета, палатата подчертава значението на резултатите. Много важни са и главите, посветени на пилотните програми и резултатите от тестовите проекти. Не трябва да забравяме, че става дума за специални доклади, които са насочени специално към изпълнението. И тези специални доклади се основават на одита на изпълнението. И бих искала да включа резултатите от тези специални доклади в първата част на моя доклад, особено що се отнася до използването на финансовите инструменти съответствие между годишния доклад и съответните раздели на многогодишната финансова рамка е също много важно. Това ще улесни и задълбочи нашите контакти с колегите от Комисията по бюджет. Подчертах приемствеността. Има няколко елемента на приемствеността Необходимо е да е, имаме ясна представа колко струват нашите политики. Палатата сочи възможността да бъдат загубени средства на нивото на 4,4%, както бе споменато. Смятам, че сте имали възможност да прочетете 4,7 през 2013, 4,8 през 2012, 4,9 през 2011 година. И при наличието на висока безработица трябва да се борим а, с а, абсолютно всякакво прахосване на средства. Съществува подобрение, както сочат цифрите от 2013 е, до 2014 година, но това подобрение е сравнително ограничено. Трябва да си признаем, е, че е така. Но и напред трябва да се каже, че не е приемливо вече 21 година плащанията са материално засегнати от грешки, поради това, че надзорните и контролни системи са само частично ефективни. За мен, а вярвам и за вас, това не е приемливо. Още веднъж палатата подчертава отговорността на страните членки и сочи, че в редица транзакции засегнати от грешки, особено при споделеното управление, съществуват достатъчно налична информация да бъдат открити и поправени грешките. Но тази информация не се използва и грешките не биват поправени. Но има и нещо ново тази година. За първи път палатата оценява 4,6% грешки и за споделените, и за отделните проекти. И за от 3,7% на 4,6% е, е увеличено, са увеличени на пракото управление през 2014 за 2014 година. Т.е. намаляло е споделеното управление от 5,2% на 4,6%. Е, тоест, е, необходимо е комисията да използва всичката налична информация и да вземе мерки, за да предотврати значителния дял на а, тези грешки. И бих помолила да е, коментирате това, ако е възможно. Третото става дума за резултатите от нашите нови подходи. Става дума преди всичко за здрав разум и а, а, справяне с промените. Защото комисията използва фондовете при съвместно управление с страните членки или при пракото им управление, въпрос на здрав разум е тези средства да се използват за постигане на формулираните цели. Същото се отнася и до това, че финансовите органи, които управляват средствата, трябва да адаптират своите действия към новата реалност. От влизането в сила на Лисабонския договор вече не става дума само за въпрос, на, само за здрав разум в случая, защото комисията трябва да оценява цялостната си дейност и в 318 член на договора а, това е разписано като задължение. Комисията подчертава това в своят доклад за годишната си дейност, но съгласно при изпълнение на член 318 съществува възможност за по-нататъчно усъвършенстване на работата, за усъвършенстване на начина по който комисията оповестява постигнатите резултати. Разбира се, подходът, който се съсредоточава главното си внимание върху изпълнението, изисква анализ на реалността, използване на съответни показатели и прочее не трябва да мислим, че трябва необходимо създаването на нови бюрократични структури, нови доклади е, и така нататък. Не трябва администрацията да си говори с администраторите. И а, е, сигурна съм, а, е, че както спомена е, заместник председател на комисията госпожа Георгиева, трябва да а, разбираме еднакво какво значи изпълнение, какво значат резултати и какво е, представлява добавената стойност, към която се стремим. Заедно с Европейската сметна палата стигнахме до общо разбиране по тези въпроси. Благодаря ви за това, господин председател на палатата. Вече посочих при първите си контакти с генералния директор, че ключовите показатели за изпълнението трябва да се базират на адекватни е, данни. Трябва да се работи в синергия за постигане на главните политически цели. Стратегията 2020 се основава на прегрупирането на различните услуги и служби на комисията, но отделите и програмите трябва да отделят по-голямо внимание на този въпрос. И това е заложено в членове 98 и 99 от докладът на палатата. Създадени са и други механизми на сътрудничество между службите на комисията и другите заинтересовани страни. Ние още миналата година посочихме, че вътрешната организация на комисията не трябва да създава нови форми на бюрокрация. По принцип, а и всички вие го споменахте в своите изказвания, Необходимо е опростяване на правилата и това трябва да е една от главните ни цели. Опростяването е необходимо за намаляване на процента на грешките и за да работим по-добре, нали така? И е, тъй като имаме заместник председател, чиято конкретна задача е да координира работата за по-добро е, регулиране и да работи с Европейския парламент и съвета за намаляване на бюрокрацията, може би трябва а, и в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност да сътрудничим по-тясно по изпълнение на тези задачи. Е, и бих искала а, заедно с а, това, което прави Спетната палата, да видя малко повече и от страна на комисията, защото упростяването е една от главните ни цели. За заключенията. Мисля, че в процеса на освобождаване от отговорност ще имаме възможност да обсъдим всички тези въпроси с комисарите, с службите на комисията, въпросите за съвместната дейност, за балансът и за възможностите на комисията да коригира грешките и да обсъдим и отговорността на страните членки при споделеното управление искаме да формулираме предложения за подобряване на финансовото управление и постигане на а, резул... по-добри резултати. Имаме някои съвсем конкретни въпроси, но ще спра до сега. По-нататък, ако имаме време, ще се спра и на тези въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Сега ще изслушаме отделните политически групи, след което ще дадем е, думата на другите евродепутати. Ще помоля изказващите се да бъдат е, кратки, за да има време за истински сериозни отговори. Колегата Савама има думата първи. Благодаря, госпожо председател просто се огледах, е, за да кажем добре дошли на, на някои от колегите. Говори се без микрофон. Да, аз обикновенно <laughs> говоря от името на НП, когато присъствам на заседанието. Така, мога ли да започна? Бих искал да благодаря на председателя на с Сметната палата, господин Калдейра, че отново е, застава пред нас, за да ни представи своя анализ за актуалните събития. Благодаря и на госпожа заместник председателя на Европейската комисия Георгиева за това, че ни представи усилията на комисията в настоящите условия. Искам да поставя няколко въпроса, но няма да се впускам в дълго изказване. Преди всичко, е, хайде да не губим губим е, време да приказваме за грешките. Да, грешките са на лице, те се повтарят, знаем ги. И се опасявам, е, че не мога да, да, да, да, да се съглася, че е, грешката се върви вярна посока, но аз от години е, слушам едно и също. Това, за което трябва да поговорим, е бъдещето. Да не се обръщаме към миналото. И ще намин, мина направо на въпроса. Мисля, че това, от което наистина се нуждаем, ако искаме да променим нещата, да има промяна, и да намалим процента на грешка, това е фундаментална промяна на начина по който осъществяваме цялото това упражнение, защото тук се връщаме към старата история, котката гони опашката си, т.е. въртим се в кръг. При цялото ми уважение, защото съм наясно, че се работи полека-лека все по-добре. Съгласен съм с колегата докладчик и с госпожа Георгиева, че нещата не стават от днес за утре. Искат време. И все пак трябва да кажа, че не говорим все пак за от днес за утре. И така, нека почнем от самото начало. Какво имам предвид? Не можем да очакваме държавите членки да полагат е, усилия да се освободят от тези грешки. Е, комисията е, Сметната палата и парламента отговарят за това това, което според мен трябва да се направи в светлината на представените резултати в годишния доклад, е, това, което трябва да направим е следното. Трябва да можем да оценяваме и то доста по рано, отколкото сега, да направим оценка, да направим оценка на инвестициите преди и след изготвянето на бюджета. Трябва ясно да съотнесем цели и резултати и трябва да намерим тези общи показатели за резултата. Но струва ми се все пак, че преди да постигнем реална промяна и преди да говорим дори за тези неща, трябва да сме наясно как най-добре да използваме общите ни ресурси, точно както каза госпожа Георгиева. И аз мисля, че това категорично означава, че трябва да сме наясно и къде най-лошо се освояват нашите средства. Просто това са двете страни на една и съща монета. Не можем да знаем къде ще постигнем най-добър резултат, ако не знаем къде няма резултат. И за мен това е основния въпрос. И няма да се уморя да го повтарям. Това е най-важното. И е, иро, иронично смешното в цяло, смешното в цялата история е, че ние имаме информация. Тя е на разположение, повече или по-малко налична е. А ние просто е, трябва да бъдем в състояние да направим тази последна крачка пречка в изпълнението на задачите ни, което означава и това го четем, и това го чухме от господин Калдера, да призовем комисията наистина да приложи напълно правата си за корекция, но това едновременно с това е свързано, разбира се, с възстановяване на правото и използваните фондове, но това е. Това стигаме до същността на нещата и много се радвам, че Сметната палата залага наистина на бюджета по отнесен към конкретни резултати. За това говорим. Всичко това е един огромен цикъл с много вътрешни взаимозависимости разбира се всички тези отделни компоненти трябва да се имат предвид. Те имат своето място. Не можем силум да променим начина по който се върти едно голямо колело. Тоест, трябва да проявим търпение, трябва да сме наясно, че иска време, но, но ако не променим фундаментално въртенето на колелото, с други думи, ако не гледаме къде влагаме парите си, какво очакваме, Имаме ли общи а, показатели за резултатността? Ще продължаваме ли да инвестираме в едно или друго? Ако не сторим всичко това, не можем да очакваме по-добри резултати от сега. И аз съм твърдо убеден, че сторим ли това, почти а, а, автоматично ще постигнем по-добри резултати, по-низки нива на грешка защото това са двете страни на една и съща монета. И това е моето послание към вас днес. И впрочем, искам да благодаря и да кажа, че бюджетния контрол е в сърцевината на този процес, защото когато говорим за резултати, ние не говорим само нещо, което е за хората. Искам така да бъда любезен, да се изразя правилно, но през десетилетия наред нещата се вършат по начин, който трябва да се промени защото това, което се прави, е, не отговаря на реалностите и наистина да, това са парите на нашите е, съграждани, но пък каква е разликата от друга страна? С две думи, наистина трябва да можем да внесем промяна. Благодаря. Да, и в този смисъл това е 21-та декларация за достоверност, която получаваме. Госпожа Аяла Зентер има думата. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че закъснях малко, но това беше поради хаоса в транспорта. Искам да благодаря на господин Кайл Тейра, да го приветствам в нашата комисия и да кажа, че докладите на докладът на Сметната палата за нас е много важен. Много интересно в този доклад е начина по който е, са анализирани разходите на Европейския съюз. Е, получихме много вдъхновение от този доклад, за което съм благодарна. Видяхме, че има системни проблеми, видяхме, т.е. вижда се, че нивото на грешки се остава по повече или по-малко на същото ниво. И това всъщност е резултат от начина по който се провеждат и прилагат проектите и програмите. Въпросът е обаче да видим в кои области има повече грешки, как се възстановяват средствата. Това е също един фактор. Сметната палата казва, че бюджетът е поставен под голям натиск. Така е. Но въпросът е, че се намираме в финансова криза, която за нас е огромен проблем. Финансовите инструменти, недиректните финансирания и съответните мерки трябва да са по-прозрачни Имаме редица програми, които вървят в държавите членки. Имаме и мерките, предложени от плана Юнкер. Те също трябва да се приложат в държавите членки. И тук трябва много да внимаваме. Как ще се случи това? Това е риск. Още един риск искам да спомена. а именно формулирането на бюджета и бюджетните прогнози. Тук имаме проблем. С плана Юнкер сме задължени да преструктурираме многогодишната финансова рамка. Тази криза, в която се намираме, не е нещо ново. Тази криза вече върлува от години. Но какво се случи, ние игнорирахме години наред и това не беше отговорно. Финансовата криза упражнява натиск върху нас, за това трябва да преосмислим приоритетите си. Затова бе вече говорено, бе казано, че трябва да сме гъвкави по отношение на бюджета, т.е целите трябва да се дефинират по нов начин. И при бюджетните редове трябва да направим определени прехвърляния на средства в контекста на това как, от какво имат повече нужда регионите. Съветът не се показа в най-добрата си светлина тук. Той доста ни пречеше даже. Моят въпрос е, след като имаме тези нови предизвикателства, въпросът ми е на този фон, как може да се справим с тях? Какво е вашето предложение? Добре, имаме анализ на ситуацията. Знаем в кои области има повече грешки, в кои по-малко а, може би трябва да помислим за промяна на системата. Имаме и финансовата рамка, многогодишната финансова рамка, тя също а, зависи от това какво се случва в общия контекст, а също така въпросът за собствените приходоисточници. Там също имаме определени рискове, с които не сме се справили. Мисля, че е назрял моментът да използваме възможностите за едно по-добро съставяне на бюджета и по-добро управление на бюджета. Бе казано, че като погледнем Европа 2020 и управлението на проектите и целите на национално равнище, като погледнем всичко това, може да кажем, че имаме нужда от подобрение на всички тези нива, т.е. трябват ни индикатори в дългосрочна перспектива, трябва да идентифицираме по-добре целите си и да оценим по-обективно резултатите. Капацитета на абсорбция е също важен тук. Може би по-добре -по е да имаме по-прости програми. Те ще бъдат приложени по-лесно. Благодаря на заместник председателката на комисията. Благодаря и за нейния ангажимент. Но бих искала да зная какво мисли тя за абсорбционния капацитет по отношение на програмите. Какво може да подобрим тук? за капацитета за освояване именно на средства при прилагането на програмите. Имаме агенции, които действат в тези области, т.е. агенции, които подпомагат бенефициерите да освояват средствата, да управляват програмите, но имам чувството, че тук не сме се справили много добре. И сега накрая нещо за финансовите инструменти. Бих искала да зная от комисията, какво смята комисията за финансовите инструменти. Добре, ето планът Юнкер задава една нова рамка за бюджета. Е, Сметната палата каза, че финансовите средства често не се разходват до край, не се освояват. Затова бих искала да зная как може да използваме по-добре новите финансови инструменти? Господин Чернецки, Чернецки от името на ЕКАРЕ. Благодаря, госпожо председател, госпожо заместник председател, госпожо Георгиева, господин председател на Сметната палата, членове на Сметната палата. През 2014 година заплащанията имахме 4,4%. Тоест много близко до това, което беше през 2013. 4,5%. Защо а, нивото на грешките продължава да бъде постоянно? Тоест, нещата остават непроменени. Трябва да се посочи, че комисията, властите в страните членки, както и независимите аудитори, са се опрали на всичката налична информация. И установява се, че значителна част от грешките биха могли да бъдат открити и поправени. Какво значи това? Това значи, че са необходима по-активна работа от страна на страните членки и нещо повече от страна на Европейската комисия. Това е моето мнение. В заключение, бих искал да благодаря на Сметната палата за нейния нов подход. Благодаря. Свършихте ли? Е, приключихте ли? Приключихте. Добре, благодаря. Колегата Тойра от Алде. Благодаря, госпожо председател. Аз от името на Алде също искам да изкажа сърдечна благодарност към господин Калдера и целия екип на Сметната палата, не само за представения ни доклад, но и за цялата работа, свършена през годината с специалните доклади. Мисля, че настоящия доклад отчита всичко това много добре. Цялата работа, извършена пред годината. Колегите вече е, казаха много важни и верни неща, затова аз ще се спра само на няколко. През последните години много говорим е, за метода на оценка на грешката чухме го и от докладчика по въпроса дали системата може да се замени с система ориентирана към резултатите. Благодаря на Сметната палата за направените предложения, но в момента това е заложено и в договорите, за това възниква въпроса какво ни казват така установените проценти на грешка. Те е, сочат, е, че тук се отразява едно действие поискано от Европейския парламент. От, отбелязвам го специално за тази година. Казвате, е, че мерките, че коригиращите мерки, приети от държавите членки, заедно с комисията, и това бе едно основно изискване е, от, при освобождаване от отговорност преди няколко години, по-тясно сътрудничество с комисията, така че имаме намаляване на грешката. Без тези коригиращи мерки би била 5,5%, сега е 4,4%. Това е важно послание, основно изискване на Европейския парламент. Комисията да поеме своята отговорност да посочи какви са отговорностите на, официал... на органите на държавите членки, така че да намали процента на грешката и по-добре да се работи с средствата. Толкова по-зле обаче, че например в сферата на урбанизацията, развитие на селските райони и, и други области се сочи, че при по-последователно прилагане на тези коригиращи мерки още за миналата 14 та година би е, до, довела до увеличаване на без друго високите проценти 6,1 е, и 6,2, а сега имаме 3,3% сезационно намаляване. Като гледаме условията, е, очевидно резултатите са сериозни. Има още какво да се желае да кажем, има потенциал за оптимизация, която може да доведе до това, че при по-добро освояване на средствата е, парите на данакоплатците биха попаднали където трябва или ще се избегнат неподходящи инвестиции. Посочихте няколко примера във вашия доклад. Това е отразено и в нашата работа в темата Europe Aid. Бе важна за нас, както знаете. Споменавате го. Въпрос за инвестициите в транспорт транспортната инфраструктура, прословутите пристанища без кораби и съответно е, сухопътна е, транспортна мрежа е, са важни моменти. Тук очакваме и от комисията в бъдеще да се заеме с установените там слабости и да поиска от държавите членки евентуално възстановяване на предоставената финансова помощ от Европейския съюз. Основно е обаче в бъдеще да се избягват такива неправилни инвестиции. Друг въпрос, на който искам да се спра, е рам, седмата рамкова програма за изследвания. Там много ясно е показано как едно малко или средно предприятие с проектни партньори, мисля, че бяха около 20, създава проект, който в крайна сметка се оказа недопустим за финансиране. Аз се питам, е, когато е, едно такова средно предприятие се обърне към Европейския съюз и си казва, може пък да получа средства за подпомагане на изследователска дейност, за изгражда, с изграждане на европейска мрежа и в крайна сметка такъв човек установява, че такова предприятие установява, че тези средства не могат да бъдат отчетени, че дори трябва да възстановява средства така че трябва да се мисли не само за правилно използване на средства, но и да се избягнат бъдещи загуби, да не се приемат такива моби и заявления да не се установява едва накрая, че съответния проект не е, е допустим за финансиране. Това води до отрицателен резултат за целия Европейски съюз. И накрая един друг въпрос, широко засегнат доклада, насочеността към резултати и въпроса за бъдещето. Тук е, сме много благодарни на госпожа Еврокомисар Георгиева за това, че е в доклад доклади за, се, се съобрази с предложенията на парламента, прияти с широко мнозинство и в при сегашни условия се установява обаче, че и сега заложените цели Европа 2020 позволяват подобрение, както и в споразуменията за партньорства. Искам да кажа от името на нашата политическа група. Ние очакваме и сега съответните е, линии и редове от програмата и бюджета да бъдат по-добре съобразени с Европа 2020, така че поне когато стигнем до средносрочния преглед, да отчетем съответните фактори така че програмите да бъдат приведени в съответствие с целите по стратегията. Тук доклада подсказва редица идеи за възможни взаимодействия на комисията с държавите членки. Държа да го подчертая и да благодаря на докладчика Мартина Длабайова. Председателката от ГУЕ няма никой. Сега е, политическата група на зелените резултатите. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря най-напред на Сметната палата. Мисля, че добре работим ние, нашата комисия, Европейската комисия и Сметната палата. Това, което правите, е безценно за нас. Аз много високо го ценя. Високо ценя факта, че говорим не само за количествената страна на грешката, а и, на грешките, а и за качествената страна на грешките. Защото важно е как се провеждат проектите на Европейския съюз. Благодаря ви за това. Но искам и да кажа, че от 16 години съм тук в парламента и за 17 път е, преживявам представяне на доклада на, на, от, от е, Сметната палата и искам да кажа, аз не съм скептичен, но трябва да кажа, аз си представям напредъка по друг начин. Връзките между парламента и комисията за последните 17 години много се подобриха. Преди 17 години ние не, пре, не приехме е, освобождаването от отговорност на комисията. Така че е, отношенията ни към комисията, отношенията ни към комисарите се подобри, диалогът се подобри и благодаря на заместник-председателя на комисията Георгиева за е, отвореността, за доброто сътрудничество. Ние може да и зададем всеки въпрос, който ни вълнува и тя отговаря, за това искам изрично да й благодаря. Не съм прочел целият документ, прочетох само обобщението и тази сутрин си помислех, че ще трябва да изготвя през съобщение и си помислих, добре, какво какво да напиша в това съобщение? Ами, мога да взема, помислих си, ако трябва да направя това, мога да, да взема текста от миналата година, от 2013 и 2012 година и само да променя числата. Госпожо Георгиева, вие казахте, цитирам на английски, вие казахте, че трябва да си възвърнем доверието на гражданите. И вие казахте също така, че промяната в системата няма да се случи изведнъж, трябва да се работи постепенно. Да, добре, но ако това е тенденцията, постепенна промяна, именно стъпка по стъпка, то въпросът ми е кога най-накрая ще имаме едно ниво на грешки 2%. Ще трябва десетилетия да работим, това не е много светла перспектива. Е, така, е, сега ще се спра на някои въпроси. Ще имаме и пленарен дебат по този въпрос. Сметната палата казва, че е, тук е отговорността за изпълнението на бюджета до 80% се споделя между комисията и държавите членки и че грешките, нивото на грешките са 4,4% благодарение на корективните мерки на комисията, но ако погледнем нещата по-внимателно, ще видим, че ако държавите членки е, бяха използвали информацията, която имаха на разположение по-добре, то резултатите ще да бъдат по-добри. На 3 или 4% ниво на грешки. Не съм прочел целият текст, както казах, само обобщението, но всъщност кои са тези държави членки, които се справят най-зле, къде са проблемите, в кои държави членки има най-много проблеми. Би трябвало с тези държави членки да се говори и да и в съвсем е, в искрен дух на приятелство трябва да се говори с тях и трябва да се обсъди какво да се направи, за да се постигнат по-добри резултати. А сега един въпрос към госпожа Георгиева. За Бюджета 2014 година, вие, ние вече имаме този, е, този бюджет. Вие не отговаряте много за бюджета 2014 година, но отговаряте повече за бюджета 2015 година. И ако отново разберем, че няма подобрение, тогава ще трябва да водим политическа дискусия с вас. Моят въпрос е, какви мерки ще предприемете, след като познавате втория доклад на Сметната палата, след като сте работили с Сметната палата, моят въпрос е, имате ли план за действие, имате ли специални мерки, които смятате да предприемете или сте предприели през последните години, за да може да имаме един истински напредък, едно истинско подобрение, може би намаление на грешките поне с 1%. Това бихме приветствали изрично това. Това е, бихме могли да преведем и като аргумент на евроскептиците. Втори въпрос. Знае, че дискусията е сложна. Е, дискусията се води вече всъщност от 10 години. Значи въпросът ми е какви мерки може да си представите, съвсем конкретни мерки, а, за да накарате е, за да принудите държавите членки да си свършат работата. Винаги се говори за декларациите на финансовите министри, за административното ниво – но като прочета за десети път забележките на Сметната палата, в които се казва, че държавите членки са имали нужната информация, те са знаели какви са проблемите, те са знаели, че някои разходи са неправомерни, какво ще направите, за да предотвратите а, това да продължава? Тоест, този въпрос е към госпожа Кюркиева и към господин Калдейра. Както казах, аз подчертавам, не съм песимист – но смятам, че трябва да предприемем истински действия. Живеем в тежко време и едно положително послание би било много наложително. Благодаря. Последният колега, господин Вали. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на Сметната палата за нейната неуморна работа. Защото освен този доклад, има и голям обем от достъпна информация, която е много полезна. Всичко това помага за подобряване на нашата политическа работа. Искам да задам въпрос, свързан с нещо, което спомена госпожа Георгиева, свързано с миграционният натиск. Очевидно, това е един от големите проблеми, които трябва да бъдат решавани. Проблема с миграцията. Много средства се отделиха за решаване на проблема, но аз съм загрижен от е, липсата на контрол върху разходването на тези средства. Видяхме е, какво става с използването на средствата за мигрантите в Италия. Не искаме други страни, включително и страни извън Европейския съюз, да използват средствата по начин, за който те не са предназначени. Знаеме, че други страни, включително предприсъединителни фондове, се разходват и трябва да се контролира разходването на тези средства. Трябва да знаем точно за какво се използват те. Става дума за криза но при решаването на проблемите на кризата не трябва да създаваме допълнителни проблеми. Трябва да се контролира управлението и използването на тези фондове. Сега, по отношение на грешките. Видяхме, е, че при търговете и при е, преките плащания има редица проблеми. Необходимо е да се намерят решения, защото в много случаи, когато управляваме средствата, трябва да привличаме помощта не само на институциите, но и на европейските граждани. Не трябва да е, издигаме е, цени е, между нас и гражданите. Трябва да позволим на гражданите да участват, да проверяват, да следят какво става. Защото в много страни, като че ли има изградени така тени, които пречат на гражданите да проследят нашата работа. Става дума за известна липса на прозрачност в някои страни членки. Трябва да привлечем гражданите на Европейския съюз към участие в нашата работа, защото ако работим при закрити врата, ако не допускаме участието на гражданите, няма да можем да спечелим тяхното доверие и говорим какво е било преди 16 години, но трябва да видим в това отношение какво е направено. Трябва да използваме нови механизми за привличане на гражданите, да използваме социалните медии, интернет и други средства, които са ни на разположение – за да може в тази работа да участват и гражданите, а не само политическите и административни органи. Сега по отношение на митата. В доклада става дума за одитите в отделните страни членки, където не е обърнато достатъчно внимание на а, стоките, които пристигат от други страни, хиляди контейнери. А, и а, става дума за дейности, които понякога са вредни за економиката на страните. Комисията трябва да формулира насоки, които да помогнат на страните членки в тяхната работа с по митническия контрол. Това има значение не само за европейската економика, но и пряко за живота на нашите граждани. Когато става дума за стоки от трети страни, трябва много ясно да бъдат формулирани процедурите, към които всички страни членки трябва да се придържат. По въпроса за гладешката гаранция, например, в Италия – Разбирам, че а, млади хора биват назначавани а, като стъжанти, това е и целта. Комисията плаща на съответният регион, но регионът не плаща на на начеващите предприятия, така наречените стартапс. Или пък минават месеци преди парите да стигнат до тях. Значи, комисията трябва да призове страните членки, пък и регионите да работят по-добре в това отношение, защото иначе няма да постигнем решенията. Трябва да се обърне внимание и на инфраструктурата, на железопътните линии, на магистралите. Необходими са и тук гаранции за това как се използват средствата. Защото ако нямаме достатъчни, но надежни оценки на въздействието, няма да знаем как се използват средствата и няма да знаем каква е възвръщаемостта от, на вложените от нас средства. Необходим и тук е ефективен контрол и предварителен контрол и последващ контрол, защото а, иначе ще продължи прахосването на средства а, и ще се даде възможност на организираната престъпност, която много често участва в, в, в големите търгове за големи инфраструктурни проекти и се опитва да отклони средства, предназначени за тях. Благодарение на участието и на парламента, и на усилията на комисията, трябва да се направи необходимото за подобряване на работата във всички тези насоки но трябва, пак повтарям, да бъдем 100% прозрачни, трябва да дадем възможност на гражданите да следят нашата работа, защото ако работим при закрити врата, няма да бъдем истински разходоефективни в своята работа, да привлечем гражданите в управлението на фондовете. Е, благодаря това изслушахме представителите на политическите групи. Не виждам от консерваторите. Сега има още седем записали се за изказване. Моля, в рамките на две минути, господин е, Церов. Благодаря, ще се опитам. Много неща вече се казаха. Аз също искам да благодаря на господин Калдейра и Сметната палата за този богат и конкретен доклад, както и за множеството специални доклади е, тук е, искам искрено да изкажа благодарност. Получих доклада едва с нощи. Нямах възможност да се запозная в детайли, но прави впечатление и мнозина го казаха, е, че ако вземем дори само грешките, там няма съществена промяна, е, нова счетоводна година, но общо взето цифрите са едни и същи. Същата процедура, същите цифри, същите резултати относно източника на грешките, е, да, въпроса за споделеното управление. Тук се оказва, че държавите членки са като една черна котия, не подават достоверни данни. Мисля, че е важно да приемем предложението на госпожа Гресле да привлечем националните парламенти като на наша страна. Правителствата сами няма да се е, да направят нищо. Ще бъдат напразни усилия на любовта. Така че нека призовем парламентите да се погрижат за парите на своите сънародници данакоплатци и да поемат своята отговорност за разумно освояване на тези средства. Без това няма да мине. 2014 година е все още преходна година от стария период на подпомагане към новия повечето отчети за големи сфери на финансиране, за политика на сближаване, аграрна област, рамковата програма за изследователска дейност е още на базата старите показатели, новата програма не е започнала, едва в началото на тази година се изключиха споразуменията за партньорство, рамковите програми не са тръгнали още. Ще стане 2016 година, като започнем да работим по тях. Така че аз ще призова, както нашата председателка, какво става с стратегията 2020. Старите програми се базират на Лисабонската стратегия на програмата 2020 от 2010 година, но се работи по още старата програма. Ето, отива си вече 2015, идва 2016, 2020 не е толкова далеч. Докато постигнем целите, е, нямаме много време, което ме кара да се отнасям критично към въпроса. Е, Смет палатата констатира, че дори сега, когато говорим за сключване на споразуменията за партньорство и програмите в държави членки ЕС, е, там не се поставят целите от е, Европа 2020. Струва ми се, че наистина тук трябва да вземем отношение и да използваме средносрочния преглед, да помислим как да пренасочим нещата и в светлината на актуалните събития, които не можехме да предвидим преди 5 години, да преразгледаме отново е, концепцията нашата отговорност не бива да се забравя и приканвам да следим за ефективно и ефикасно освояване на средствата при е, финансовите забавяния, че Четем, че комисията е предоставила е, е разгледала капацитета за освояване на държавите членки. Това си остава проблем, но когато говорим за изпълнението на бюджета, става дума за загубите на държавите членки. Какво правихме преди няколко седмици? Е, ние разгледахме е, по случая на една държава членка с, с, с от разрешихме да се изплащат недобре мотивирани средства, е, предварително финансиране за тази и следващата година беше разрешено, без да се гарантирано изпълнение на е, поставените инвестиционни задачи. Така че да бъдем самокритични. Е, не следвайте примера на колегата, който говорил до сега. Господин Пирински има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда кратък. Искам да се спра на три неща. Е, благодаря на господин Калтейра за неговата презентация. Е, правя препратка към нея и искам да кажа следното. Какво трябва да е, каква трябва да е целта на нашето начинание? Е, имаме тук два аспекта. Европейския съюз трябва да инвестира бюджета си по-добре, но също така трябва да го стори по-бързо. На второ място, какви са предизвикателствата за постигането на е, толкова сложни цели, каквито сме си поставили? Те са понякога доста противоречиви. Има непрекъснато високо ниво на грешки. Много пари се е, изплащат в ущърп на правилата и тук цитирам отново едно от неговите изказвания. Повече от разходите са рискови. Плащанията зависят от информация от бенефициерите, които са много различни. А вие, госпожо председател, казахте, че качеството на информацията е много важно. За това е важно да контролираме риска. Има напредък тук, е, имаме напредък, намалихме с 1,1% нивото на грешката, но както бе казано, можеше да бъде направено повече от страната на държавите членки, ако бяха използвали наличната информация. А вие, госпожо председател, споменахте до декларацията за достоверност. А, въпросът това, че тук опира и до националните декларации. Те трябва също да бъдат взети предвид. Господин Калтейра говори за нашата отговорност като законодатели. Трябва да сме ясни какви резултати искаме да постигнем. И на второ място да ни е ясно какви рискове са приемливи за финансовите органи. Освен това, политики, които се финансират недиректно от, е, бюджет, от европейския бюджет, те не би трябвало да представляват е, риск, но те също трябва да подлежат на култур, контрол. Извинявайте, че надвиших времето си с 30 секунди. А, въпреки това, благодаря ви за а, времето за изказване. Аз също искам да кажа нещо е, три четвърт от е, проектите, е, финансирани от структурния фонд, са постигнали до някъде целите си. Три четвърти от проектите са постигнали до някъде целите, т.е. 48%, една четвърт от всички проекти не са постигнали нищо. А какво какво се е случило? Моят въпрос е с тези проекти. Просто сме изхвърлили парите си, така ли? трябва да знаем какво се случва с тази една четвърт проекти. Това е важно и за нашите накоплаци. Оказва се, че това са проекти, които е по-добре било да не бъдат финансирани изобщо. Сега не се говори, е, критерий не е заетостта. Е, тогава разбираме защо при растежа и при заетостта имаме толкова малки резултати. А, когато се разходват пари, ние изобщо не мислим за заетостта. Така че моят въпрос към заместник председателката е какви са вашите заключения от тези факти? И още един въпрос – какво се случва в прякото управление? Вие отговаряте за хуманния капитал и за първи път за тези 21 години комисията се занимава с проблемите в държавите членки и грешките в държавите членки. Това е нещо, което трябва да обсъдим. И на трето място, параграф 667 разходите, т.е. инвестициите от Европейската инвестиционна банка. Там се казва, че ние не контролираме тези средства. Ние нямаме право да ги контролираме. Сметната палата също няма право да ги контролира. Въпросът е кой ги контролира. Благодаря ви предварително за ам, отговорите. Господин Новаков има думата. President of Commission Georgieva господин председател, госпожа комисар Георгиева, господин Калдера. Аз нямам такъв опит, както преждеговорившите, тъй като съм най-младият тук. Но бих искал да кажа, че когато става дума за разходване на средствата на Европейския съюз, нашата комисия е най-добрият приятел на европейските граждани, защото ние заедно с Сметната палата и Европейската комисия имаме единствена цел да превърнем 150 милиарда в видими резултати. Имаме пред нас 4000 страници е, числа. И какво значат те? за гражданите на Европа. Нищо не значат, защото те са ни изпратили тук, е, за да работим и покажем резултати от нашата работа. И комисията, е, е, и Европейската сметна палата, и всички ние трябва да се стремим именно към това. Ние от НП гледаме на бюджета така, както един генерален директор гледа на бюджета на своята фирма. Имам няколко бележки във връзка с това. Необходим ни е бюджет с по-малък брой приоритети. Това вече става благодарение на усилията на комисар Георгиева. Необходимо е не да финансираме желания, не да финансираме мечти, а да финансираме нужди, е, задоволяване на нуждите, задоволяване на нуждите на европейските граждани, задоволяване на нуждите на бизнеса. И за да постигнем това, необходимо е по-малко бюрокрация, по-малко администрация, по-прости процедури. Не се съмнявам, че повечето колеги разбират, че скоро ще настъпи момента да заговорим за собствени приходоисточници на Европейския съюз. Може би няма да стане до година или годината след това, но в скоро време ще започнем сериозно да обсъждаме собствените приходоисточници, защото вноските на страните членки не са достатъчни за момента. В заключение, на прав път сме. Трябва заедно да извървим този път. На, на немски има думата вафен, брунерен, вафен Трябва да бъдем заедно. Ръка за ръка да постигнем намаляване на грешките и за да постигнем най-добри резултати от бюджета, с който разполагаме. Е, да, е, аз имам мнение относно така наречените вафенброидър братя по, уръдие, по оръжие, но е, нека чуем следващия изказ. Благодаря, госпожо председател. Позволете и аз от своя страна да благодаря на представителите на, на Сметната палата комисията и на докладчика за поизнесната информация. Разбира се, ние приемаме сметките отново и отражението до по отношение на вноските е важен момент. Мисля, че е, тук е, е, трябва да обърнем въпрос, внимание на въпроса, както виждаме от доклада вчера, че има 12 000 операции, които са разгледани из 22 случая на подозре, установени са 22 случая на евентуална измама, внесените са съответни коригиращи мерки и относно връщането изтичането на парите, така че това са добри новини е, от е, Сметната палата, но все пак все още говорим за грешка 4,4% и на страница 14 е, ние виждаме какви са типовете грешки според Сметната палата, което е много полезно, защото ние би трябвало да продължим да работим, обръщайки внимание на най-често повтарящите се грешки в бъдеще на страница 10 от документа, който получихме с нощи, се говори за подхода. Бихме искали да чуем какво имате предвид. Обръщам се към сметната палата по въпроса за грешките. Ще кажа отново, че упростяването е много важно за всички бенефициенти, държавите, членки, регионите и така нататък. Така че това трябва да се има предвид при новите програми, например в областта на кохизион кохезионната политика, какви мерки за опростяване трябва да се включат относно насоките, възможностите за плащане, така че да се получи е, ефективен резултат, нещо, което трябва да направим следващата година. И накрая е, относно бюджет, ориентиран към резултатите, ние трябва да имаме възможност да измерим резултатност заетостта. Това е добра идея, но тук съм съгласен с колежката докладчик и с госпожа еврокомисаря, че трябва първо да знаем какво искаме да измерваме и след това да го мерим. Като говорим за измерване на резултатността, нуждаем се от повече подробности. Комисията и Сметната палата обръщат внимание, че това трябва да се направи в бъдеще и ние също като Европейски парламент бихме искали да има имаме своето участие в тази дискусия. Благодаря. Колегата Ешфорд за две минути. Благодаря, госпожо председател онези от нас, които достатъчно отдавна работят в тази комисия, знаят, е, че този доклад е впечатляващо подобен на доклада от предходната година и предходните години. Не мога да не отбележа, че доклада е, е, се ръководи от е, съответствието и като такъв той ежегодно в една и съща година, в едни и същи области отбелязваме едни и същи слабости и много често тези слабости са пряко свързани с сложната уредба, разпоредба. За това не е ли време да променим начина си на работа? Искам да се спра на два въпроса. Първо, по отношение на сложността на разпоредите и регулацията. За момент ще говоря като земеделец и сферата на реф, реформата на земеделската политика. Тя е 15% по-сложна от предишната и просто отваря вратата за грешки. Не е ли време да помислим за опростяване на тези разпоредби или пък там, където има постоянни грешки, където има достатъчно неща за правене, ако успеем да, пред, да изготвяме програми без грешки, ами не можем ли да ги направим по-добре да отпаднат, отколкото година след година да повтаряме едни и същи грешки в едни и същи области. И Именно за това искам да, да се спра на втория въпрос. Какво е различното днес да имаме толкова конкретен, стриктен бюджет? Може би е време да насочим вниманието си към по-голяма полза, повече резултатности и в този смисъл благодаря и се приветствам подхода на комисията да се премине към резултатност. Този смисъл оценявам работата на Сметната палата, но искам да се обърна към колегите евродепутати тук. Всички ние работим в условията на Лисабонския договор. Ние имаме с участие в вземане на решение и с отговорност, но ние не променихме начина си на работа. Това не говори за повече ангажимент на и народните избранници. Ние е, говорим за парите на нашите съграждани, а не участваме участваме. Не е ли време да поемем по-сериозна роля на проверка и контрол от наша страна, защото само това ще доведе до повече прозрачност, повече отчетност, но и до промяна на културата, на начина по който се харчат европейските пари от европейските институции. Благодаря колегата Шолте. Две минути. Председник, хваля за беседа. Господ е, председник Качунския съдище. Благодаря господин председател, господин Калтейра. Благодаря за доклада. Както господин Парти и някои други депутати, аз трябва да кажа, че ако сравним тази дискусия с дискусията от 2013 година, виждаме, че някои неща се повтарят. Ние всички искаме да има по-малка, по-малко ниво за грешки, искаме да има един бюджет, ориентиран към резултатите, който да е наистина по-успешен и искаме да имаме по-упростени правила. Но нещата не се случват така бързо, както бихме искали. Имам само една минута. Искам да подчертая следното в нея. 150 милиарда, които са на наше разположение, те трябва да бъдат разпределени по приоритети. Що се отнася до Сметната палата, трябва да кажа, че Европа 2020 това е стратегия, която трябва да вземе предвид миграционната криза, и която промени цяла Европа, целият ландшафт в е, Европа. Заместник председателя на комисията го подчерта, трябва да преосмислим нашата стратегия и нашите приоритети. Ако не вземем финансови мерки сега, ако не, не сме мъдри при вземане на решения в ситуации, като тази няма да може да се справим с предизвикателствата и с управлението на бюджета. Мисля, че е хубаво да говорим тук, в комисията за това и в Европейския парламент. И още нещо. Така наречените кризисни времена е, трябва да помислим за бюджетни мерки. тук господин Вали е прав. Трябва да има контроли, на, контрол на парите, е, които разходваме. Трябва да е, е, понякога трябва да реагираме бързо и забравяме контролите. Говорим за ефективност, ефикасност и това е ново предизвикателство за Сметната палата в бъдеще. Благодаря. Благодаря. И сега госпожа докладчицата има думата за своите въпроси. Мартина. Uh, you, Благодаря, госпожо председател. Интересно, много интересно беше да чуя вашите изказвания и забележки. Имам някои въпроси, е, които споменах. Те не са философски или политически. Е, защото говорим е, за бъдещето. Аз не съм тук толкова отдавна, от 17 години, както някои от моите колеги. Не бих искала след 17 години да слушам едно и също нещо, но необходима ни е политика, основана на доказателствата, а не обратното. За мен политиката е нещо прагматично. Приветствам доклада на Сметната палата. Защото като човек, който взима политически решения, този доклад ми помага. Ако нямах тези сведения, ако нямах тези данни, по-трудно щях да взема решенията си в бъдеще. А, и може би е, е, звучи като анекдот, но във всеки анекдот има нещо сериозно. Генералният директор говореше за бъдеще, как може да подобрим работата си в бъдеще. И аз казах, след като го изслушах. Но не, да не забравяме, че един ден бъдещето става минало така че трябва да си спомняме какво сме говорили за бъдещето, защото бъдещето винаги става минало. Имам два общи въпроса към госпожа заместник председателката на комисията. Първо за междуинституционната работна група по а, изпълнение на бюджета, защото в различни свои, няколко свои резолюции парламентът е, призова за съставане на подобна е, междуинституционна работна група. Вие казахте, че комисията възнамерява да го направи. Интересуваме докъде е стигнала работата. И какво мислите за становището на съвета по този въпрос? И какъв е графикът е, за въвеждане на бюджет, основан на изпълнението? Това първо. И втория ми конкретен въпрос. Какво мислите за имиджа на комисията и комуник... Е начина по който тя комуникира с обществеността? Трябва да помислим как по-добре да пропагандираме добавената стоеност и постигнатите резултати, Кога става дума за финансовото управление, разбира се. А, не, не знам дали помага. А, това, а, когато комисията отказва да а, докладва резултатите по член 318 във връзка с освобождаването на отговорност на бюджета за изпълнение на бюджета за 2013 година. Не мисля, че този отказ помага на имиджа на комисията. Имаме два конкретни въпроса към Сметната палата. В, изказването, в изказването на господин председателят се съдържаше много интересна информация. Тя е на страница 76 и 77. Отнася се до страните членки, които все още не са поискали да получат всичко, което им се полага от бюджета на Европейския съюз. Към 15% а има четири страни членки, които въобще не са поискали средствата, които им се полагат, а повече от 15, близо 15% има недоизползване на тези средства. Искам да попитам дали става дума за трудности при освояването на средствата или други причини. И накрая, така съвсем набързо, Малко е, се тревожа от това, което чета на страница 151 от доклада. Сметната палата установява, че в 27 случая на е, грешки е, независимите аудитори са имали достатъчна информация, за да предотвратят грешките преди да одобрят разходите. Ако тази информация е била използвана, претеглената грешка би била 2,8%. Тревожа се от този факт. Защото, щом независимите аудитори са имали възможност, би трябвало да използват тази информация. Това са въпросите ми. Благодаря. А сега думата на господин Калдера. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички евродепутати, които изразиха одобрение на работата и нашата работа. Благодарим за е, това, е, още повече, че всички членове на Сметната палата имат своя принос към това. Сега ще се опитам да се спра на два основни въпроса и от тук е, да отговоря на поставените от вас, уважаеми евродепутати, въпроси. Аз подчертах, че средносрочния преглед на многодишната финансова рамка ще бъде отрешаващо значение, ако искаме да внесем фундаментална промяна в начина по който е, следваме и работим с европейския бюджет. Това предполага от една страна дългосрочните стратегически приоритети, и начините на изразходване на средствата. Дали те отговарят на нашите цели и водят до желаните резултати. Тук трябва да съчетаем различните елементи, за които говорим както и аз разбирам казното от господин Сталса, от 17 години съм тук, гордо, колкото и аз прочи, толкова малко се променят нещата, говорим се за едни и същи цифри. Именно за това мисля, аз трябва да погледаме напред, защото или ще променим нещата из основи, и е, е аз е, е, не се докладвам за нещо, което не искам да осложнява нещата. Ето какво призоваваме ние решаващите фактори. Първо, ние по-добре трябва да очертаем приоритетите на Съюза, какво искаме да постигнем. Те, разбира се, не са във веки веков беженците бяха приоритет, още когато председателят на Европейската комисия Юнкер встъпи в длъжност преди една година, нещата се промениха. Тоест, ние говорихме за интеграция, за беженци, за миграция в настоящата многодишна финансова рамка. Имаме, ако не бъркам, 3,5 милиарда евро за 7 години. Но сегашната ситуация е, е спешна, налага спешно да действаме е, и за да се справим, така че трябва да предприемем действия бързо и адекватно. Това е нещо, кое, дали настоящата система го позволява, чухте госпожа Георгиева, не, не правим това, което можем, но не можем всичко. Е, системата до някъде е негъвкава, така че ето защо аз казвам, нуждаем се от нов подход, по-гъвкав, но законодателят също има своята отговорност. Ние от години настояваме за конкретни постигнане резултати, ясни цели, простички правила. И ефективни, прозрачни инструменти за докладване и отчетност. Е, но вие продължавайте да променяте правилата, ама те стават по-сложни. И ние знаем, че един от, една от основната причина за грешките е, не се крие в държавите членки. Е, ето и сега забелязваме, че едни и същи грешки без оглед, се явяват без оглед на начина на управление. А, така е изработена схемата, системата. Когато имате възстановяване на средства, тя е различна, отколкото схемата, при, коя, при която се поемат задълженията. И разбира се, е, сега ще зададете въпроса къде най-много са виновни държавите членки. Аз бих казал, ние като аудитори е, установяваме е, обема, размера във всяка държава членка на грешки. Е, схемите на, и диаграмите на страница 61 и 62 в доклада ще ги намерите. Но не за това говорим. Ние трябва да се запитаме защо тези програми, тези схеми не работят. Какво да направим, за да отстраним причината за грешките? И видяхме тази година в Европейския социален фонд опростяването незабавно даде отражение върху Грешките, Ние да бяхме дали препоръки по този въпрос. Така че положението на държавите, членки на техните официални органи е, и аудиторите трябва да се следи. Може би те не полагат всички усилия, но е, това е повсеместно е, така че разполагам с информацията, няма да соча никого с пръст. Искам по-скоро да поговорим за това. Какво можем да направим, за да променим програмата? Е, при положение, че е, такива, такива е, грешки се повтарят. Когато едно, един грип не си отива, вие не пиете аспирин, вземате антибиотик, нали? Е, така че това е положението. От друга страна обаче финансово управляващи трябва да поемат своята отговорност в съответствие с правилата, те трябва да действат така, че да постигнат резултатите. И понеже стана дума за това какво да правим, е, господин Пирински казва, открива вътрешно противоречие, как можем да сторим, да направим всичко това. Би трябвало да е, се насочим към това, не да изразходваме бюджета, защото има пари а по-скоро да използваме средствата, инвестирайки ги. Е, това израза, израза инвестирам ми допада повече. Като работим за беженците, ние инвестираме. Инвестираме парите разумно, инвестираме ги ефективно. Така че, какво да направим, за да овладеем риска? Е, на първо място бих казал е, законодателят трябва да осъзнае, че съществуват рискове. Е, мисля, че е, грешка нула е, е непостижимо. Ние сме живи хора. Хората грешат. Така че това, от което се нуждаеме законодателят да вземе решение за финансиране по схема, програма, но когато го прави, е, съответно да определи целта и рисковете свързани с нея и да каже на управляващите на менеджмента каква грешка е допустима. Може би някои схеми за хуманитарна помощ е, са с различна, различен потенциал за грешки, отколкото е, други форми на плащания, свързани с институциите. Това присъства имплицитно, но законодателят не може изрично да посочи това като задача на, на аудиторите и все пак той трябва да осъзнае своята отговорност. Друг, другия момент, на който бих искал да се спра, в отговор и на въпросите на госпожа докладчика относно капацитета. Вярно е, че в края на 2014 година четири държави членки, и това се е отразено в доклада ни, в глава 4, четири държави членки не са били в състояние да освоят средствата пред, в пълен размер е, е, е, определените ни средства и това са над 15% от предоставените средства. Други държави членки ние наблюдавахме държавите членки, където средния капацитет за освояване през целия период 7-14 година в беше малко над 75%, 7, 77 приблизително. И те с така средното ниво. Е, има, има и държави, които не достигат 70% е, на освояване. Е, трябва да разберем, че това е компонент, който присъства от самото начало. Защо държавите членки срещат затруднения? Аз споменах някои от причините. И да обърнем внимание, комисията от самото начало при стартиране на програмата да следи дали държавите членки разполагат с необходимия капацитет, е, доколко сложни са програмите и схемите, които се предлагат, но също така да сме наясно, че в миналото държавите членки са имали затруднения при съфинансирането. Това също не бива да се забравя. Така че капацитета за освояване да предположиме на лице и най-важното е ние да продължим да, да запълваме празнината между поетите задължения и осъществените плащания. Но също да, да, имаме и про... други проблеми, които трябва да отчетем, като например увеличаващи се понякога разлики. И в заключение, госпожо председател, искам да кажа, че ние не можем да работим все така негъвкаво и бюджета и многодишната финансова рамка са в крайна сметка инструменти за средства за работа е, и ние не можем да попречим на Европейския съюз да финансира фондовете там, където е необходимо, там, където нещата ще се променят. Е, защото, както каза госпожа Георгиева, ако искаме да възстановим доверието на гражданите, те трябва да усещат ежедневно разликата и един от средствата за да постигнем тази цел е европейския бюджет. Така че ако той не води до видими резултати за европейските граждани, ние няма да имаме тяхното доверие. Нека не пропускаме тази възможност. Благодаря за търпението, с което ме изслушате. Извинявайте, че се разприказвах толкова дълго, но беше важно и от името на господин Лазарус. Председателката, благодарим за свършената работа, за доклада. Очакваме бъдещото ни сътрудничество, цялата процедура, защото е важно как ще последваме заключенията на Сметната палата не извлечем ли полука, ние ще бъдем точно толкова виновни, както чухме, защото бюджета няма да докаже своя ефект, полезността си за европейските граждани. Още веднъж ви благодаря и ви желая успех в бъдеще. Сега давам думата на госпожа Георгиева, за да отговори на въпросите и да коментира. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, председател Калдейра за яснотата, за вашата работа, за вашите отговори. Е, това ми помага да надградя над това, което вече вие казахте. Госпожо председател, вие справо казвате, че лесно е да се говори, но важно е да се действа. Е, за съжаление, не мога много да кажа по този въпрос. Е, Сметната палата е права, когато казва, че трябва да се ориентираме повече към резултатите. Това не беше случай в миналото и за това в този нов отчетен период до 2020 година ние въведохме <clears throat> една рамка за резултатите, и много по-строго ще следим как се постигат, какви резултати се постигат с парите, кои, които имаме на раз, разположение. Нашът, нашият приоритет номер едно, и то не само в бюджета, а и в нашата работа с а, човешките ресурси. Конкретно, в новата рамка имаме комплект индикатори, които ще ни помогнат да направим по-добра връзка между използването на парите и резултатите. За съжаление, доста сме в началото, прекалено сме в началото на периода. И един от колегите каза, че може би през 2016 година ще може да покажем, че новата рамка наистина действа. Има някои индикации, че нещата се движат добре. Ето, може е, да видим как се развиват работните места за научни работници, как се увеличава заетостта на студенти, преминали през Еразъм Плюс, но моля ви, трябва ни повече време, за да може да оценим тази нова инициатива, тази нова рамка. Нашата идея е колкото по-добре работите, толкова повече пари ще получите. Това е стимулът. На второ място, конкретна мярка е работната група по резултатите. Тя ще ни помогне да разпространим нашите действия в различни области. Един от проблемите, които имаме, както знаете, както разбирате, е фактът, че не сме дали възможност на държавите членки да се запознаят с нашите критерии. Когато държавите членки отчитат дейности, свързани с ябълките, крушите и бананите, те не могат да спазят целостта на критериите. Това е проблем. И ние се опитваме тук да преодолеем именно този проблем. На следващо място. Междуинституционалната група, която искаме да създадем, е, докладчицата ни попита какво се случва. Е, тук. А, е, ние очакваме съвета, съветът да изпрати експерти. Тази група трябва да действа на експертно равнище, по-скоро на техническо равнище. Очакваме и колегите от парламента, които трябва да бъдат номинирани. От наша страна ние сме готови. Ние е, се опитваме да, из, да изпълняваме организаторска роля, за да започне работа тази група. Тази група наистина трябва да съдейства в момента, за да, ако искаме, е, да повлияем на отчетния период до 2020 година. Сега, за промяната на менталитета, на културата ориентирана към резултатите. Нашите сигнали бяха много ясни още от самото начало, защото хората трябва да ни повярват, за да могат да, да приложат този бюджет, ориентиран към резултатите. Но искам да изразя едно предупреждение, специално към стратегията Европа 2020. Тук имаме три проблема. Най-напред – 1% е нашия бюджет от е, БВП на държавите членки. Това, което е, държавите членки решат да правят със своя бюджет, до някъде е повлияно от европейския бюджет, но ние не може да очакваме пълноценно съответствие между двата вида бюджета, ако това не бъде прегърнато от държавите членки. Чрез промяната на на нашата стратегия ще позволим на държавите членки по-бързо, по-гъвкаво да преосмислят и да се преориентират в приоритетите си. На второ място, не е много лесно да повлияем върху върху разходването на бюджета, когато той вече е формулиран. Аз не отричам отговорността, която носим. Просто обаче е трудно да вземаме предвид прилагането на всички програми. Забравих да отворя, да отговоря на въпроса за графика на резултатите, които смятаме да постигнем. Това ще стане много ясно при междинния преглед през 2016 година. Съгласна съм, че е, проблемът си остава с директното управление и нивото на грешки. Е, докладчицата правилно каза, че 2,8% грешки могат да бъдат предотвратени. Имаме много ясен анализ на тези грешки 2,8, 1,4% от грешките идват от сертифициращи грешки. 0,4% са свързани с тръжните процента, е, са свързани с тръжните процедури, а 1% е свързан с нашите дейности на комисията именно. Сега ние анализираме происхода на грешките, причините за грешките Ясно е, че трябва да, да, да се концентрираме с сертифициращите органи в държавите членки. Сега, що се отнася до нашите дейности? Единия процент ние видяхме, ние видяхме, че може да намалим този, греш, този процент на грешки, защото повечето грешки са резултат на нещо, което няма да бъде продължено в Хоризонт 2020. Имахме правила от седмата програма за изследвания. А, правилата не бяха добри, ние ги променихме. Така че този 1% грешки, които се появяват вследствие на наши дейности, ние по отношение на него сме предприели мерки. Сега са финансовите инструменти. Как може да предотвратим не освояването на средства. Член 147 от финансовия регламент – предпоставя контрола върху финансовите инструменти, т.е. там да няма свръх из, и, и, излишък и свръх дисбаланси. Това, което правим е да има един таван от 23% до 25%, И по този начин се надяваме да управляваме риска, свързан с финансовите инструменти. Сега аз съм наред да действам. А, моя е отговорността. Това е. Какво може да се направи тук? Ние се съсредоточаваме върху не само това да помагаме на държавите членки, а и да ги накараме те да предприемат коригиращи мерки по отношение на нетните плащания. Когато има <clears throat> ясни санкции, тогава ще има и реакции. Ако държавите членки знаят, че ще има санкции и наказвания, те ще а, са по-склонни да се ангажират с превантивните действия. Uh, and as you can imagine, there is a... Според мен това е голям стимул, а, но той се случва чрез натиск. Моите колеги от двете ми страни, те са а, ангажирани с тези принудителни мерки. На следващо място – про... опростяването. Ще ви кажа следното. Сметната палата беше много ясна. Простите правила означават по-малко ниво на грешки. Защо? Да не опростим правилата, попитах аз, когато започнах работа. Историята е следната. Ние ние започваме с много прости правила, след което в процеса всеки започва да добавя по нещо и накрая се получава една много сложна система. Комисарите Хоган и Крето те много се ангажират с упростяването. Ние се опитваме да им помагаме ние ги подкрепяме, но в крайна сметка, когато имаме държавите членки, и съвета и комисията, когато се намесят много актьори, не се знае какво ще се получи. Ето, междуинституционалната група трябва да действа и на политическо равнище, да видим какъв резултат ще постигнем. Много лошо би било, ако след години се окажем отново в изходна позиция. Сега за контрола на системата за подпомагане на миграционната криза. Аз съм наистина много загрижена, защото ние се опитваме да помогнем на държавите членки, да държавите особено поставени под голям натиск. Ние създадохме два фонда за Сирия и Африка и и изработваме много внимателно системите за контрол за тези пари. а Използваме тук новите технологии, особено когато става дума за това да даваме пари на крайните бенефициенти, т.е. да подпомагаме семейства, например, мигранти. Ние искаме да използваме дигиталните дигиталния каш. Как може да използваме пари без физически да, пред, да ги предаваме? То, така намаляваме е, риска от злоупотреби и подобряваме прозрачността и отчетността. Тук новите технологии са много полезни и все още не сме ги използвали достатъчно като инструмент за отчетност. Но благодаря за този въпрос. Така е. Това трябва да е наш приоритет. Господин Пирински засегна въпрос за националните е, декларации за достоверност. Би било чудесно да тръгнем в тази посока. Имаме три държави членки, с които бихме могли да работим по-задълбочено по отношение на техните, на, по отношение на грешките. Сега по въпроса за освояването на средства. Искам да похваля комисар Крето. Е, и създадената група за по-добро законотворчество. Чрез нея даваме, е, отдаваме помощ на държави членки, които по-слабо освояват средствата. Не става дума тук само за освояването на средствата. Искаме средствата да се освояват по-добре, по-разумно и да има по-малко грешки. Някои от е, преждеговорившите колеги е, и са именно от страни, където имаше проблеми. Председателката запита за една четвърт от проектите, които не, при които нямаме резултати, не са, все, не са постигнати цели. Въпросът е, че не всички проекти са завършени и понякога при отчитането не се взема предвид това. Целите понякога се постигат едва при приключването на проекта. Така че надявам се тази цифра, една четвърта, да, да се намали. Но прави сте, има ситуации, в които а, в бързината да се оползотворят средствата, да се изразходват средствата, в тази бързина се допускат грешки и, не се, и се губи от поглед какви са целите. Те отиват на заден план. Аз не бих казала, че това ще се случва в такъв мащаб в бъдеще, защото в момента трябва да разполагаме с по-малък бюджет. Ясно е, че навиците се променят трудно и концентрирането върху резултатите ще трябва постепенно да се наложи. Това ще доведе до промяна в целеполагането, но как да се справим с съответния проблем, как да оценим дали промененото целеполагане е справедливо или не, трябва ни повече време за да видим. Сега за инвестиционната банка и нейните механизми за отдаване на кредити. Ние съжаляваме, че нямахме възможност Сметната палата да контролира тези средства. Е, преговаряме с инвестиционната банка. Надяваме се да имаме положителен резултат от тези преговори и сигнализирахме на Сметната палата, че се занимаваме с проблема. И накрая за фонда EFSI. Доклада от 2005 2013 година. Аз си отбелязах вашата загриженост. Нямам отговор в момента на този въпрос. Както знаете, това не е отговорност на главна дирекция бюджет, но е отговорност на комисията. Ще проверя какво се случва и ще ви отговоря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Благодаря за задълбочените отговори но всъщност въпроса един въпрос не, не му отговорихте за нивото на грешките, за директното управление. Аз отговорих, когато споменах грешките от ниво 2,8%. Имаме категорията конкурентоспособност, там нивото на грешки се, пови, се е повишило. Ние анализирахме тези 2,8%, които не трябваше да се появяват. И това описах, когато казах, че нашата оценка е, че сертифициращите органи са тези върху които трябва да се концентрираме. 1,4% идва именно от тях. Имаме тук определя, имаме и своя отговорност, защото един процент грешки се дължат на действията на комисията. И тук около половин процент от тези грешки смятаме, че е, грешките няма, че половин процент от грешките няма да се появят, защото променихме правилата, а за другия половин процент предприехме коректиращи мерки. Това беше отговорът, който исках да дам е, да дам на вас и не съжалявам, че не споменах изрично, че отговарям на този въпрос. Благодаря, господин Лазаро. Давам думата след това на докладчицата. Дамче. Благодаря, госпожо председател. Ние, е, Сметната палата, сме е, много са насърчени от това, че вие приемате положително тази годишния доклад. Благодарим ви за положителните оценки, както и в други случаи. за първи път нашия доклад има за цел да бъде да даде добавена стойност в ръцете на законодателните органи на Съюза. Включили сме допълнителна информация. Не само процента на грешките. И ще продължим да правим така в по-голяма мяра в бъдеще ще разменяме мнения с всички заинтересовани страни и с вас. Може би сте забелязали, но нямаме глава сигурност и гражданство. Ще включим подобна глава до година. Защо не сме включили подобна глава? Това е поради преходът от предишният програмен период към новият програмен период. Също така поради сравнително малкият обем на средствата по тази глава. Затова и не я представяме тази година. Още веднъж благодаря на всички за добрите думи. Благодаря. господин Лазаро ще бъде още по-добре, ако по време на процедурата по освобождаване от отговорност имаме конкретни препоръки страна по страна. Или най-малкото сметната палата да ни даде насоки как да решаваме проблемът. Защото е, специфични препоръки страна по страна не значи е, отделни одити за всяка страна. И бихме искали да осигурим добавена стойност и тук, за да може да работим по-целенасочено. Благодаря. Това приключваме тази точка от дневния ред. Не исках да подхващаме отново темата. След това ще имаме време за координаторите. Приключваме публичното заседание. Благодаря на госпожа Георгиева е, за посещението, за колегите, които няма да останат на заседанието на координаторите. Е, пожелавам приятно, е, приятен обяд. Благодаря на всички, които няма да останат за заседанието на координаторите за досегашното участие. Продължаваме.